Dear colleagues, we... Колеги, можем да започнем нашата работа. Днес след обед ще обсъдиме пакета за кръгова економика. Става дума за точки 8 до 11 по дневния ред. Предлагам ви да ги обсъдим едновременно и може да започнем с едно изказване на докладчика, който ще ни представи измененията и а, своята гледна точка, госпожа Бонафе. А, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на колегите, които внесаха изменения. Из... Измененията са 1700 на брой за четирите директиви, от които 1100 за директивата за отпадъците. Става дума за рамковата директива. Така че благодаря на колегите. Тяхната активност е изражение на тяхното отношение към проблема. Благодаря също така на колегите, които участват в заседанието на докладчиците в Сянка. Благодаря, благодаря им за конструктивното сътрудничество. Надявам се, че ще продължиме в същия дух, тъй като ще имаме още много работа. А, а целта ни е да изработиме позиция, която да обедини голямо мнозинство около себе си. Разбирам, че в съвета има известно известни противоречия. Някои страни се противопоставят на основните а, методи, като изчисленията, задълженията на производителите, отговорността на производителите и други. Така че аз ви благодаря за измененията. Тяхното съдържание доказва, че сте съгласни с съдържанието на моите а, е, разписания, като много често моите идеи някакси са доразвити и обогатени, включително идеята за а, предварителни мерки, превентивни мерки, както и проблема свързан с пазара на вторични суровини или отпадъци. Никой не постави под въпрос така наречените превентивни мерки, тъй като превенцията, както всички знаеме, е, е от ключово значение а подобно подобна формулировка или подобно виждане липсва в предложението на комисията, струва ми се. Целта е да се насърчават държавите членки да се произвеждат повече повторно използваеми и рециклируеми продукти. Второ предложение е свързано с разхищението на храни и отпадъци, свърлени в морето. Много бяха измененията, които бяха внесени по тези две теми от всички политически групи. И За това ми се струва, че, че е е редно да се обърне внимание, но, но изменение, което има за цел да предложи предоставянето на храни, които все още са потребляеми на а, различни организации пред, а, а не да се насърчи рециклирането в случая. А целта е, при изхвърлянето на отпадъци в морето е тяхното количество да се намали с 50% в близките години а, и също така а, намаляване количеството на отпадъците като цяло чрез иннова... инновативни подходи и симбиози. Също така стана дума за отговорността на производителите. Много са измененията внесени по тази точка. Много често а, измененията са в абсолютно противоречив а, а, дух, така че трябва все пак да намериме някакъв а, обединителен знаменател. Аз лично смятам, че трябва да въведеме минимални критерии за отговорността на производителите. Подобни критерии трябва да бъдат предложени от комисията. Това е моята позиция по въпроса. А в измененията има най-различни предложения, а, така че а, би трябвало да, пораб, да поработиме, за да постигнем някакво единство. А, сега, колкото до пазарите на първични и вторични суровини, тези пазари са от огромно значение защото тук не става дума само за е, преразглеждане на цялостната политика в областта на отпадъците. Става дума за нов политически подход, който ще е, бъде в основата на е, повсеместна кръгова економика. Основен елемент тук е, е разделното събиране на е, отпадъците и задълженията на отделните държави членки да е, изпълнат известни критерии в тази област. Радвам се, че като цяло колегите са, са подкрепили са ме, са ме под, подкрепили в това да не има наистина общи критерии за разделно а, събиране на отпадъците, освен когато а, има някакви изисквания, които да са от а, чисто екологически характер. Целта е да няма повече дерогации а, някои, измен, някакви, някои от измененията са а, е, взели предвид трудностите, с които могат да се блъскат региони, където а, е, обезлюдяването е факт. Не бях предвидила този проблем. А, е, също така има много из, изменения, които а, са на система преработка на а, растителни и а, биоразграждащи се отпадъци. Що се отнася до целите, от мое име и от името на моята политическа група подкрепям резолюцията Петикайнен с която се искаха поставане на ясни цели 70% рециклиране на а, упаковките и а, намаление с 90% на депонираните отпадъци. А, все още не всички политически групи са внесли измененията си, но съм убедена, че парламента не е променил отношението си, че това, което одобрихме миналата година, продължава да бъде валидно и че то служи за отправна точка за бъдещата ни работа. А, също така съм готова да обсъждаме целите за а, преработка, а, регенерирането на промишлените масла, и растителните отпадъци. Още веднъж подчертавам необходимостта да постигнем обща дефиниция за така наречените общински отпадъци и да имаме един единен метод за изчисляване. Има, както, как, както, както казах, има най-различни предложения. Наистина, може би и вашето въображение е безбрежно, но все пак трябва да се опитаме всичко това да влезе в една рамка и да, да имаме, може би, метод за изчисляване и околичествяване на последнията стадий на преработка на отпадъците. Сега, когато става дума за общинските отпадъци, 70 и това е, те представляват огромно количество от отпадъците генерирани в Европейският съюз, но също така някои политически групи смятат, че към тях трябва да бъдат включени и промишлените отпадъци, така че моята политическа група и други насърчават комисията да излезе до 2018 година с предложение, което да отчита и този аспект на проблема. Готова съм да изслушам вашите мнения и предложения. Наистина, до сега работихме в конструктивен дух и смятам, че ще, се, ще успеем да се убедим ним около една приемлива позиция. Благодаря. А сега давам думата на докладчиците в Сянка, господин Флоренц. Президент. Благодаря, господин председател. Искам да започна с благодарности за колежката Бонафе. Тя свърши отлична работа. Не трябва да подминаваме и факта колко много са измененията над хиляда. Дали не трябва да помислим да има някаква процедура, като има законодателство в такъв обмен, да не се налага да се обработват и толкова огромен обем изменения. Ако те бяха по-малко на брой, можеше много е, по-внимателно да ги обработим. Сега, когато така, ако пуснете текста през компютър, ще видите, че има много повторения. Тук е, става дума за приоритети, свързани с е, бъдещите поколения. В Европа има недостиг на съответните суровини. И никога не е толкова сигурно, че ще имаме постоянен, стабилен достъп до такива суровини. Затова е много важно те да могат да бъдат използвани повторно за съжаление, много големи количества отпадъци се озовават все още на сметища и този въпрос няма да се реши от днес за утре в някои страни. Наясно сме с това, но се, е, сме много удовлетворени, че комисията е готова да продължи с финансовата подкрепа, поне за момента, за сметища или изгаряне на отпадъци, докато не успеем да е, постигнем и други методи. По отношение на иерархията на отпадъците, ние говорим за политика за отпадъците от много дълго време и има съответно законодателство, но то не се прилага както трябва. Това въжи и за моята собствена страна. Та, е необходимо да разгледаме съществуващите е, законодателни текстове. Някои от тях са директиви, които са от много години. Е, може би трябва да се преразгледат. А, дефинициите, така, доста интересна работата по тях. Много колеги а, излизат с различни а, е, предложения. Но как можем да дадем стойности на определени параметри, ако няма ясни и дефиниции и данни? Ако трябва да бъдем реалисти, е необходимо да внимаваме да не слагаме по-високи цели от предложените от комисията. В Германия има гласове за това да не се променят квотите, да ги замразим. Но тук пък се поставя въпроса за иновативните предприятия, които се приготвят за работа от 20 2020 година нататък. Така че едва ли, едва ли това е най-добрия подход. По-скоро е изключително важно да се извършва превентивна работа по отношение на отпадъците. Да се търси възможности за рециклиране и едва след това за изгаряне. Съгласни сме с подхода за иерархията на отпадъците. Превенцията е също много важна. Става дума за подхода на докладчетата. В кръговата економика суровините имат много важна роля. Трябва да се разшири и отговорността на производителите. Макар, че и това е доста деликатна а, тема. Например, с новите дограми или новите перални машини. Какво точно се случва, когато някой реши да ги рециклира? много допълнителни елементи в уредите, които се използват, които не могат непременно да бъдат замествани, така че тук трябва да се търси отговорност на производителя, но не бива да завишаваме изискванията, защото това ще завиши бремето и квотите за рециклиране. Не знам, комисията възнамерява ли да разработи пътна карта в това отношение. Аз лично съм за това да има рециклиране, но а, има различни видове продукти. Примерно не е проблем да рециклираш изделия от стомана, но когато става дума за пластмаса, проблема е сериозен в края на грещата нашия живот е организиран вече така, че без пластмаса не може да продължава. И дружествата може да се опитат да се съобразяват с изискванията, но има много случаи, когато някои части се произвеждат от пластмаса и за производството им е нужно много малко гориво, например, както и за рециклирането им, но за други композитни материали, за да бъдат те рециклирани, е необходимо да се из... изразходва огромно количество гориво, така че трябва да се отчитат и тези неща. Мисля, че трябва да внимаваме за тези неща, госпожо председател. Аз лично имам своите идеи. Но така тук се надигат гласове изобщо да не включваме темата за отговорността на производителите. Според мен трябва да търсиме някакво компромисно решение. Във всички случаи благодаря за сътрудничеството. Много работа свършихме с докладчиците в Сянка. Благодаря. Now... Благодаря. Сега представителят на ЕКР. Благодаря ви. И аз на своя ред бих искал да благодаря на докладчик госпожа Бонафе Наистина я поздравявам за свършената работа, тъй като тя действително работи много усилена по нея, огромен брой изменения бяха внесени, дори може би прекалено много и аз нося своята вина в това отношение, но големия бой факти изменения показват само колко е важна темата за всички нас. Чакат ни много тежки преговори, но мога да ви уверя, госпожо Бонафей, че може да разчитате на пълната ни подкрепа. Единственото, което не можем да си позволим е да губим повече време. Първите сигнали, които получаваме от а, съвета с а, отлагане на целите по отношение на рециклирането, което според мен е доста притеснително. Смятам, че предложенията, които ни се предоставят, трябва да бъдат внимателно разгледани. Мисля, че загубихме много време с, с оттеглянето на първото предложение. Ето защо всяко всеки опит за забавяне на приемането на това ново предложение може да бъде само с отрицателни въздействия, така че ние тук в парламента трябва на всяка цена да настояваме пакета да бъде прият този път. Знаете, че споделяме една обща цел и една обща визия, а именно преминаването към кръговата економика е неизбежно. Зависими сме от а, суровините. Много от тях са изчерпаеми и много скоро ще се стигне до недостиг на голяма част от тях. Затова трябва по всякакъв начин да улесняваме прехода към кръговата економика и законодателният пакет за отпадъците са правена стъпка в това отношение. През месец юни вече ясно изразих позицията ни по този законодателен пакет. Внесохме немалко изменения. Не знам дали сте запознати с а, Свети Николай и традициите, свързани с него. Раничко още да се говори за Свети Николай, тъй като празникът е чак а, на 6 декември, но аз вече си имам а, списък от а, желания а, за този празник и голяма част от тях са свързани а, с законодателния пакет, който в момента разглеждаме има значителен напредък в сравнение с това, което ни предлагаше Европейската комисия през 2014 година, например, намаляване с 50% на депонирането на отпадъци в морето, прехвърляне на част от отговорността към производителите, задължително спазване на минимални норми, които да се прилагат към всички производители, които да гарантира и равнопоставеност. Ясно също така, че ако искаме да постигнем истински резултати, трябва да привлечем активно, за активно участие всички производители по вери и всички участници по веригата. В противен случай няма как да постигнем хубавите амбиции. Европейския съюз трябва да престане да финансира проекти за депониране на отпадъци. И ако погледнете различните внесени изменения, мисля, че по първата тема, която споменах, ще има лесно ще бъде постигнат консенсус. По втората тема, която споменах, ще бъде по-трудно да се постигне компромис. Защо? Защото смятам, че трябва да направим всичко възможно да, при, да привлечем всички държави, членки в подкрепа на пакета. Тук Имам предвид изменение 1060, което аз внесох и се очудвам, че други колеги не са внесли изменения в тази насока. Не можем да си позволим суровини и да се да се пропиляват положение продължение на още 20 години. Смятам, че в нашата държава членка, поне и в по-голямата част от държави и членки, разполагаме с необходимите технологически постижения, които ще ни позволят да наваксаме загубеното време. Ще направя всичко възможно по време на преговорите с докладчика, докладчите в сянка, за да докажа този свой довод. Трябва също така да а, сме много добре подготвени за преминаване към по-високо равнище на рециклиране чрез подготовка за повторна употреба и подготовка за рециклиране. Но всичко започва с добра подготовка и с а, добро разделно събиране на отпадъците. Ако искате повече подробности, моля да погледнете изменение 958. По въпроса за опаковките, прави се разграничение между опаковките за еднократна употреба и опаковки, които могат да се използват многократно. По този начин прекалено много, според мен, осложняваме системата и отклоняваме вниманието от основната тема, а именно нуждата от рециклиране. Освен това, не виждам къде е добавената стойност от задължителното повторно използване на упаковките, като обяснява и е, целта на изменение 181, което съм внесло. И не на последно място смятам, че имаме нужда от ясно законодателство, което да не налага прекалено много ограничения и с нетърпение очаквам съвместната ни работа по изготвяне на консенсусните изменения. Надявам се да постигнем добро съгласие, защото трябва да имаме ясна позиция, с която да преговаряме от името на целия парламент. Благодаря ви, господин Демесмекер. От името на АОДЕ думата има господин Толфас. Благодаря ви, господин председател. Рядко започвам с похвали за колегите. Може би това е лош финландски навик, но този път ще направя изключение. Смятам, че начинът по който госпожа Бонафе работи като докладчик и начинът по който ръководеше създанието, от ще в Сянки беше много добре организиран, много добре структуриран и между другото ти допринесе за това. So, as you can read from between the lines, Като може би вече подразбрахте, мисля, че имаме много добър екип за преговори, има различни мнения, различни личности е, ги защитават, но начинът по който преговаряме към момента, според мен, е много добър пример за това как може да се избегне излишната идеология. Все още е, е много отворен процеса на работа и ако успеем да го запазим такъв, мисля, че ще постигнем като крайен резултат един много добър документ, много по-добър от този, за който се боричкат в момента в съвета. Разбира се, изправени сме пред някои основни проблеми, с които винаги се сблъскваме, когато обсъждаме подобни досиета, а именно на какво равнище трябва да бъде законотворчеството. Винаги се сблъскваме с тези въпроси, защото са много различни традициите в отделните държави членки. Ако стигнем до нивото на микроменеджмента, Марк вече спомена Свети Николай и Коледа. С а, макроменеджмента украсяваме, подготвяме коледната ЛХ, но с микроменеджмента запълваме празните пространства между клоните. И трябва да поемем отговорността си, независимо на кое ниво решим да определяме законодателните изисквания. Според обаче се сблъскваме поне с един проблем, Госпожа Бонафей спомена въпроса за разхищението на храна. Това разбира се е много сериозен проблем. Но виждате, че супермаркетите на своя равнище трябва да вземат решение дали да предлагат 5000 артикула или 25 000 артикула. И в големите супермаркети те обикновено решават да предложат 25 000 артикула. И разбира се, равнището на разхищение на хранителни стоки в подобни супермаркети е много високо. Проведохме изследвания в Финландия. Всъщност проведохме един експеримент с цел намаляване на предлаганите в супермаркетите стоки. и намаляването на, предлага, на броя предлагани стоки доведе и до намаляване на разхищението на храна. Но при а, такъв а, ако настояваме с подобни примативни мерки, обаче ни чака доста тежка борба с а, супермаркетите от които предлагат по-висока гама стоки, мога да ви кажа, че ни, ще ни чака нелека борба с тях. Имаше също така и различни виждания сред докладчиците в сянка, от зависимост кой от а, къде идва. С а, Марк обсъждахме вчера колко по-различно е положението, ако населението е 400 души на квадратен километър или един човек на квадратен километър, както се случва в някои региони в Европа. Така че ни чакат и нелесни преговори, но съм сигурен, че госпожа Бунафе ще продължава да работи също толкова успешно. Благодаря ви. Благодаря господин Иверисти Бонс. Благодаря, господин председател. Ще кажа, повторя още веднъж това, което казах през юни. Доклада на докладчицата е много добре подготвен, но винаги можем да го подобрим. Ние внесахме някои изменения по ключови въпроси. Както вече казахме, по повод на този законодателен пакет е следното. Тук не, не сме упоменали своята позиция относно изгарането на, рецикла, на рециклиращи и рециклируемо продукти. В много от нашите изменения са всъщност в тази посока относно депонирането и изгарянето. Второ, не само държавните власти имат правомощия в този, тази област и регионалните и провинциални власти също. Затова в нашите изменения присъства необход, необходимостта от сътрудничество между различните етажи на властта и особено властите, които са най-близо до гражданите. Също така смятаме, че е необходим един единен метод за статистически отчитания и изчисления, не само за да се постигне хармонизация, но за да, за да не може да има заблуждения и да има скрити а, цифри и а, измами. Също така не смятаме, че необходимо е да имаме наистина нормативни мерки, които да водат наистина към кръгова економика. Така че искам да преповторя необходимостта и значението на а, разделното управление на а, и събиране на отпадъците и това, че трябва да постигнем временните и а, междинни цели до 2025 година, които са от огромно значение, особено що се отнася до разхищението на храни и отхвърлянето на предпадъците в морето. Ако като Колкото до депонирането на отпадъците, нашата цел е да бъдат премахнати въобще а, сметищата. Сега на първо време трябва да има рязко намаление на количеството отпадъци, които могат да бъдат депонирани и същевременно да бъдат организирани и а, задължени да участват производителите на големи количества отпадъци. Сега, колкото до отговорността на производителя, ние смятаме, че производителят носи огромна отговорност и негово задължение е по-доброто управление на а, суровините. Аз а, припомних на Симона Бонафе, че в никакъв случай не трябва да а, да намаляваме или да омалуважаваме произ... отговорността на производителите. Ние самите внесахме много изменения в този смисъл, а, но бихме искали доклада да преследва амбициозни цели – Знам, че комисията не обича да и се казва, че не е достатъчно амбициозна, но ако наистина искаме да е, постигнем и да съградиме кръгова економика, трябва да бъдем много амбициозни. Следващият. Благодаря, господин председател. От името на докладчика в сянка на зелените. Бих искал да благодаря на госпожа Бонафе за отлично свършената работа. Мисля, че текста наистина е добър и а, напредваме в правилната посока. Като докладчик в а, сянка за пакета в ИТРЕ, нека да се спра на някои важни проблеми, които според нас са от голямо значение. Първо, трябва да има последователност и приемственост. Трябва да има наистина кохерентност от гледна точка на дефинициите и трябва да се направят усилия за уеднаквяване на начина по който се представят различните фази. А също така смятаме, че а, общ, така наречените общински а, отпадъци а, е, трябва да включват също така промишлените и битовите, за да може целите да бъдат отчитани в тяхната цялост. също но смятаме, че трябва да има национални цели. Смятам, смятаме, че не трябва да има само общи цели, а да знаеме какво може да се очаква от всяка, всяка държава членка. но също така а, трябва да наблегнем на биоотпадъците и биоразграждащите се а, от, а, отпадъци. Също така е много важно да се отчитат резултатите на държавите членки. Едно е да се поставят цели, но същевременно трябва да има и механизъм за ранно предупреждение в случай, че страната не върви по посока на целите. А, също така а, сме сметищата и из, из, изга, изгарянията на отпадъци е, трябва да бъде споменато. Съвсем не е сигурно, че недепонираните на сметища отпадъци са насочени към инсинератори. А, е, при всички случаи кръговата економика трябва да присъства във всички а, е, части и всички компоненти на пакета и една по-обща забележка – целият пакет трябва да отразява мерки които а, да отразяват а, приоритетите, иерархията при управлението на а, отпадъците, защото няма в противен случай е просто всичките мерки са не, а, ненужни. А, едно на ръка е преминаването от една категория в друга, но в крайна сметка превентивните мерки са най-важни за първоначално намаляване количеството на отпадъците. Анке йо mi unisco Господин Педичини за Европа за пряка демокрация. Благодаря. Аз се присъединявам с поздравленията към докладчицата, заедно с моите колеги. Отлична работа бе свършена, вървим в правилна посока и смятам, че заедно с докладчиците в Сянка можем да продължим в този дух. Аз също искам да коментирам въпроса с превенцията. Но не на базата на текста, който работим сега в парламента, а на база на първоначалното предложение на комисията. Ние имахме доклад по собствена инициатива за изкопаеми е, горива, че трябва да се стремим те да бъдат сведени до минимум или да изчезнат, защото ако ще се работи за превенция, това е една основна цел. Пет, пет хиляди милиона за субсидиите годишно. Това е повече, отколкото се отделят средства за здравеопазване. Не следва да мислим само и за енергетика, но и примерно за пластмаси. Когато се дават публични средства за производство на подобни материали, те винаги ще бъдат предпочитани пред, да речеме, биоразградимите пластмасови продукти. Тоест, по-екологосъобразните продукти много трудно ще си намерят място в кръговата економика. Парламента излезе с текст по тази тема, гласувахме го, но комисията не възприе нашите идеи. Сега го включваме отново в настоящия доклад и приветствам факта, че различните политически групи го подкрепят. Няма да коментирам дефинициите, защото благодарение на службата на е, юридическата служба и юристите лингвисти, смятам, че стигнахме до добри варианти. Когато се дефинира отпадъците трябва да се направи разграничение между индустриални отпадъци и битови отпадъци и търговски такива. А що се отнася до рециклирането, не следва да включваме примерно възможностите за повторно добиване на енергия от анаеробни процеси. Метана не би следвало да влиза в пети компромис, защото той е газ с парников ефект. После компостиране на общински опадъци и селско-стопанска биомаса би следвало да застъпиме тези практики, за да произвеждаме и продукти, които са добри за почвата. Производство на биогаз в малки инсталации би следвало да се разреши, също е наеробно третиране в малки местни инсталации за използването на отпадъци можем да се съгласим с това само ако те са инертни, инертни и се използват за, в определени строителни дейности. За отпадъците, за хранителните отпадъци смятаме, че текста върви в правилна посока, макар че има разнобой в позициите по отношение на иерархията на отпадъците. Ако мога още нещо да коментирам, макар темата може би да не е съвсем в момента на дневен ред, глифозатите след определен срок ще присъстват много малко в хранителната верига, Тоест, е, съдържанието, е, нормата за съдържание на глифозат ще, ще бъде много ниска и тогава ще има определени е, хранителни продукти, които няма да могат да бъдат повторно използвани за органични отпадъци. Затова ни се струва, че там трябва да бъде променена целта на минус 30% за сметищата трябва да се намалят те до 2020, трябва да се говори и за органични отпадъци, пак с този срок. Трябва да се работи също и за възстановяване и обновяване на съществуващи, разрушаване на с... разрушаването им. И във всички случаи е, разрушаването трябва да е последния вариант. Също трябва да се обърнем към страните членки с подкана да отчитат е, екологичната цена на производството на определени продукти. Би следвало в такъв смисъл да има и подход свързан с данъчното облагане. От Европа за нации и свободи, господин Жок. Колеги, преразглеждането на тези четири директиви за отпадъците е елемент, централен елемент от кръговата економика. Да се намаляват е, отпадъците е много важно. Те могат да бъдат и източник на е, енергия. Никой не се е противопоставя на това. Никой не се е противопоставя на рециклирането. А, но предложението за изменение на тези четири директиви и а, е, измененията имат известни недостатъци. Първо, не се отчита механизма на субсидиарността по отношение на управление, на субсидиарността, да, по отношение на отпадъците. Освен това, се цели да се въведе един пазар на отпадъците, но тук отново се създават проблеми не само на субсидиарност, но и чисто практически проблеми. Не, е, като си помислите колко хартия се изхвърля всеки ден в парламента, е, това не може да се очаква на местно ниво да се третират примерно отпадъци, хартии от, е, да речем, от магазини. За да се постигнат целите за обработване е, на отпадъци, трябва да се спазва принципа на субсидиарността. Германия се казва, че е готова да се раздели с целите на Европейския съюз за рециклиране, но не бива да забравяме кои са възможните практики, за да се постигнат тези цели. Примерно, инсталации за изгаряне от последно поколение си имат своите предимства – използването на енергия от отпадъци може да бъде концентрирано в определени региони и да даде възможност за решаване на проблеми на, всички, на всяка отделна страна или регион от нея. А, предлагането на един пазар на отпадъците не е съвсем удачно. Благодаря, госпожа Деларай. Мерси, месье президент. Je... Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да се присъединя към поздравленията, отправени от колегите към нашия докладчик по пакета за кръгвата економика. Има обаче няколко забележки. Първата е по същество, предвид колко важно е досието, не бива да объркваме бърза работа с претупана работа по това досие не може да си го позволим. Имаме нужда от много ясни определения по отношение на разхищението на храна, като плаща цялата верига от производителя на сувени до крайния потребител, тъй като това е явление, което в момента представлява сериозен проблем в почти всички държави членки на Европейския съюз. Едновременно с това трябва да се прави ясно разграничение на загуби и разхищения, особено при първият етап на производството. Трябва също така да се впише този цялостен поглед на веригата в една ясна иерархия на целите. Тоест, на първо място трябва да има превентивни мерки, доколкото е възможно храната да се използва за изхранване на хора, следващия етап е за изхранване на животни и всичко останало може да се компостира. Аз много държа на този принцип за ясна иерархизация при отработването на хранителни отпадъци. По въпроса за опростяването, мисля, че то не е достатъчно застъпено в момента. Мисля, че може да се стигне до проблеми с тълкуването в държавите членки. И а, може би има опасност дружествата не са напълно ясно какво трябва да правят за бъдеще. Следващият ми коментар е свързан с а, края на цикъла на живота на отпадъците. Ако не си искаме да постигнем добри резултат. Имаме нужда от много ясно определение, единно определение, което по никакъв начин да не може да подлежи на различни тълкувания в различни държави членки. Напротив, трябва да има взаимно признаване на това определение. И последният ми коментар е свързан с метода на изчисление. Мисля, че редица колеги поискахме да има изчисления след първата операция по разделно събиране на отпадъците. Мисля, че това е един прост метод, който може лесно да се приложи с цел по-голяма ефикасност и от тази гледна точка смятаме, че това наистина е най- разумното и ефикасно решение, свързано с най-малко средство, освен това, тъй като въпросът за разделното събиране на отпадъци в държавите членки е много различно се организира по много различен начин. Друг важен елемент е въпросът за определението за отпадъци. За нас е много важно да има определение за отпадъци на равнището на общините. Та е много важна за нас понятие и трябва да има много ясно измерение на количеството на този вид събрани отпадъци, защото от тях зависи и отговорността, която носят местните власти. Без подобно определение ще има много прекалено широко обхващащо понятие, има опасност на да плащат за отработването на всички видове отпадъци. Освен това, съответните инсталации не са с, толкова голям капацитет. Благодаря ви. Думата има госпожа Конин Ланке. Благодаря ви, господин председател. Най-напред и аз държа да благодаря на докладчика за отлично свършената от нея работа. Няма да повтарям всичко, което беше казано до тук. Бих искала само да ви обърна внимание на факта, че за мен особено важно в това предложение са следните елементи. Европейския съюз зависи до голяма степен от суровини, идващи от извън Европейския съюз. Ето защо трябва да разработим една политика, която да ни даде възможност да намалим отрицателното въздействие в околната среда на продуктите, като сме пред цикъл на живот, от добиване на суровините до отработване на отпадъците. И е важно отпадъците и суровините отново да се върнат в производствения процес. И очевидно, че разделното събиране на отпадъците е ключов елемент в новият пакет. Важни са не само новите производствени методи, но и промяна в поведението на потребителите. Отговорността на производителите също е много важен елемент. Добре е, че се въвеждат минимални стандарти,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 обаче да не, да не навлизаме в правомощите на държавите членки. Не бива да разписваме прекалено подробно законодателство, защото държавите членки няма да искат да го освоят. Не трябва да има прекалено подробни критерии и изисквания по отношение на, производ... на производителите. Трябва да зачитаме националните правомощия и да вземем предвид националните особености на всяка държава членка, без обаче да губим от поглед основните приоритети на европейско равнище. Благодаря ви, думата им господин Капуто. Грация, президент. Благодаря ви, господин председател. Аз също държа да благодаря на Симона за усърдната и амбициозна работа. Много сложна работа, с която тя се справя много добре. Големият брой а, изменения обаче показва, че работата ни наистина никак не е лека. Няма да повтарям, че го казвам вече от колегите но бих искал да се спра на няколко аспекта, в частност на целите. Напълно съм съгласен с амбициозните цели, заложени от Симона. Трябва да отправи много ясно, недвусмислено послание. Трябва да преминем от линейна към кръгова економика. И в това отношение подкрепям и предложението за по-тежки санкции, с които да принудим държавите членки да спазват заложените цели. По въпроса за увеличаването на отговорността на производителите, мисля, че тук трябва действително да имаме по-големи амбиции по отношение на тази отговорност. И съм внесла редица изменения в тази насока, защото в текста ни се предлага минимална отговорност за производителите, а според мен те трябва да бъдат трябва да бъдат санкционирани, ако не спазват тези минимални изисквания. Важно е да се увеличи отговорността на производителите, защото по този начин те ще се насочат, е, може би, към употребата на нови материали, които да са по-лесно рециклируеми или а, повторно използвани. И не на последно място да, трябва да се стремим към премахване на депонирането на отпадъци и трябва също така да подобрим контрола на равнището на Европейската комисия предвид ограниченият успех на националните програми по отношение на подобряване на обработката на отпадъци. Смятам, че не бива да се ограничаваме само до превентивните мерки, трябва да има и надлежен контрол за резултатите, които се постигат с тези превентивни мерки. Друг важен за мен елемент е директивата за опаковките и битовите отпадъци трябва да се насърчи по-добро, по-широко разпространеното използване на материалите е, които позволяват рециклиране на опаковките, биоразградимите материали, трябва да има също така по-надлежна обозначаване на този вид материали. А по отношение на разхищението на храни, на храни смятам, че е наш морален дълг да сложим край на тази порочна практика. За целта бяха разработени кампании за осъдомяване на общественото мнение. Трябва също така да се увеличи броя на кампаниите за събиране на непродадени хранителни стоки, които могат да бъдат предоставени след това на организации, предоставящи храни на нуждаещи се хора. Смятам също така, че ни чака и друга много важна тема през текущия мандат. Смятам, че може би ще трябва да се предвидят нови методи за социални взаимоотношения, нови методи за съвместно съжителство. Желая успех на Симона в нелеката работа, която я чака. With... Благодаря. Приключихме с а, членовете на парламента. А сега бихме изслушали позицията на комисията по измененията. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря и Симона Бонафе за огромната свършена работа. Разбира се, тази работа не е приключила. Бих искал да благодаря на европейските депутати за огромния брой изменения. Това означава, че те просто отдават значимото на този файл. Ние ги прегледахме всички и като цяло те подкрепят амбициозният подход към новата политика в областта на управление на отпадъците. Нашата цел е напредъка да е бърз. Важно е този пакет да бъде прият колкото се може по-бързо. В писмо до Мартин Шулц, президента Юнкер и заместник-председателят Тимерманс пожелават на Европейският парламент да постигне съгласие колкото се може по-бързо и с съвета, разбира се. Колкото до целите и техното количествено изражение, комисията ам, едновременно предлага амбициозен и реалистичен подход, като предвижда допълнително време за държавите членки, които имат нужда от това. Същевременно ние а, така като че ли правиме правилата по-строги към общ, общинските отпадъци ще бъдат а, добавени и а, други и ще има наистина а, точна преценка на количествата а, рециклиране отпадъци. При всички случаи държавите членки ще трябва да направят още усилия, за да постигнат нашите цели. Колкото до, срок, до сроковете, мисля, че също така сме а, на доправят път, като не сменяме в целите залегнали до 2020 година. А, сега, сега а, трябва да внимаваме правната сигурност да не доведе до допълнителна осложняване на правилата, които само биха затруднили някои държави членки, които имат трудности. Защото, примерно, ето, например, държава членка иска дерогация поради трудностите, с които се сблъсква. Но това означава, че в последствие тя ще трябва да изпълни още по-трудни а, задачи и отгоре на всичкото да а, компенсира нарушението, което е извършила. Така че, а, колкото до отчитането, и а, реци, реци, рециклирането и изпращането а, извън. Защото много понякога е малко трудно да, да се направи изчисление или да се е, из, изчисли количеството на е, отпадъците след тяхното смесване, така че по-лесно е тяхното изчисление при източника. Също така смятаме, че трябва да се направи в един момент много строга оценка на изпълнението да се запазат целите, за които има инструменти и възможност за постигането. Защото но ако, ако искаме наистина да имаме добро, добра преценка на количествена и, и качествена на подхода към целите, ще трябва да разполагаме с много точна методология за събиране на информация и данни. Така че. Трябва също така да бъдем много внимателни, когато въвеждаме нови дефиниции, особено а, когато става дума за а, хранителните отпадъци и а, изхвърлянето или на храни. Тук също така трябва да внимаваме, защото тези дефиниции биха могли да, да включат нови елементи, които биха изменили а, същността на целите, такива каквито сме си ги поставили. Също така има предложение за а, възможност на връщане на някои от отпадъците обратно в а, промишлеността. Аз мисля, че не трябва да имаме много строго разписани правила, а, защото това понякога може да затрудни процеса. Важното е а, е, процеса да бъде наистина ефективен. А, и това въжи особено за разделното събиране на отпадъците, т.е. трябва да бъдат предоставени всички условия на гражданите да могат наистина ефективно да извършват подобно събиране. Колкото до инструментите, нека да не бъдем прекалено прескриптивни, нека държавите членки да имат възможност да комбинират различните инструменти. Нека те разполагат с списъка на наличните инструменти, но решението да бъде тяхното. Колкото до ам, отговорността на производителите, ние изцяло споделяме е, вашето виждане по въпроса. Е, вярно е, че в съвета има някои е, не, мнения, които са по-различни, но наистина ние смятаме, че това е един от най-важните инструменти и сме много амбициозни и разчитаме много на неговото а, во неговото а, прилагане. А, сега, колкото до разхищаването на храна и а, а, процесите, които излизат извън на рамките на директивата. А, мисля, че в, а, рамко, в а, рамковата директива не трябва да се включва а, различни аспекти, свързани с а, амбалажите и други, защото по този начин ще, ще ограничиме обхвата и съдържанието на рамковата директива. Те заслужават да бъдат тези аспекти заслужават да бъдат от, обхванати в друг нормативен акт. А колкото до а, прилагането и влизането в сила, ние бихме искали през а, следващата година да а, видиме осезаеми резултати, защото ако си губиме времето, а, само с работа по нови цели, нови методологии и така нататък, мисля, че ще си загубиме времето. Така че ако, ако, иска, ако искаме някакъв напредък, нека наблегнем на отчитането на резултатите и на ефективността. А, бих искал още веднъж да благодаря на докладчика и да се надяваме, че ще работите така, че да можем да постигнем съгласие колкото се може по-скоро. Сега мисля, че можем да приключиме дебата с а, няколко заключителни думи от госпожа Бонафе. Грация, президенте. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря също така на колегите за ценния им принос. Срещата беше са много ползотворна. Коментарите бяха много добре осведомени, много конкретни и е, докладчите в сянка и аз самата ще вземам предвид всички направени коментари. Само се, че две понятия се чуха по-често от е, всички колеги. Амбиции и отговорност. Амбициите, които споделя Европейската комисия, наистина много ме радват, защото според мен амбициите на Европейската комисия са една добра отправна точка. Разбира се, има и елементи, които искаме да засилим в това предложение. И също така става ясно, че всички споделяме общата воля да подобрим това предложение на Европейската комисия и да започнем преговорите с съвета с една позиция, която да започва широката подкрепа на колегите от парламента. Разбира се, големи амбиции не значи да се откажем от прагматичните идеи, защото всички цели, които ние подкрепяме, всъщност са най-добри практики, които вече се прилагат. Тоест, искаме добро съгласуване между амбиции и прагматизъм. И окончателното предложение трябва да бъде едно прагматично предложение. Друга понятие, което чух многократно, беше идеята за отговорност. Тук също имаме много общи позиции а именно задължението за разделно събиране на отпадъците, което трябва да бъде задължение на държавите членки. Всички сме съгласни с тази идея. Също така превенцията като първа ключова стъпка в иерархизацията на отпадъците, това също е мнение, което всички споделяме. И днес за пореден път подчертахме, колко важна е борбата срещу разхищението на хранителни стоки, защото това е проблем, който касае не само околната среда, но и обществото ни от морална гледна точка. Оказва се също така, че има и много сериозни моменти на разминаване в позициите ни, което също съвсем естествено. Споменах го и в встъпителното си изказване и големият брой внесени изменения и днешната дискусия също ги доказват. Очевидно трябва да положим доста усилия, включително и по отношение на метода за изчисляване. Не бива да се стремим а, на всяка цена за хармонизиране на този метод на всъщност очевидно ще имаме нужда от хармонизиране на метода на изчисление. По това има, по тази цел има консенсус. Въпросът е на кой в кой момент от цикъла на отработка на отпадъците трябва да се извършва това изчисление. А по въпроса за общинските отпадъци, проблем е, че все още няма ясно определение на понятието общински отпадъци. Трябва да постигнем консенсус и по този въпрос, защото въжи за дефинициите за търговски отпадъци и промишлени отпадъци отвъд тези елементи, по които има известен консенсус между нас, всички говорихме за отговорност. И тук става ясно, че всички смятаме, че носим отговорност за изготвяне на една нова политика, която да вземе предвид и околната среда и да даде нов тласък на европейската промишленост. И факторът време се оказва също много важен. Той допълнително увеличава отговорността, която носи всеки един от нас. Всички знаем, че, трябваше дълго, че ни трябваше много време, за да, за да излезем, с, за да бъде подготвено това предложение, което чакаме толкова отдавна. И ми се струва, че заинтересованите страни, не само неправителствените организации, но и профсъюзите и организациите на производителите, институциите. Всички те излязоха с своята позиция и всички настояваха за преразглеждане на предложението на комисията. Всички заинтересовани страни настояваха за това преразглеждане. А едновременно с това не бива да забравяме и графика, който сме длъжни да спазим. А по въпрос отправените критики, съгласна съм за нуждата да се подобри осведомеността на потребителите за отговорността, която носят производителите. Потребителите трябва да бъдат насърчавани да купуват повече устойчиви продукти. Съгласна съм с този принцип, както и с принципа за намаляване на разхищението на хранителни стоки, но а, трябва също така да обърнем по-голямо внимание на хранителната верига и да съблюдаваме много по-строго за спазването на целите, които сме заложили. Други критики, които чух, са свързани с факта, че не сме взели предвид достатъчно принципа на субсидиарност. На тези критики Мога само да отговоря, че ако субсидиарността е тази, която е да продължава да води политиката на някои държави членки, а именно депониране на 90% от отпадъците, очевидно е, че това е вредно и за економиката, и за околната среда. Ако това е субсидиарността, ние не искаме да има такава. Но ако субсидиарността значи да се взема предвид особеностите на някои е, държави членки, ако тя води до внимателно изготвени политики с цел на постигане на конкретни цели, тогава да, това е един разумен начин да се гледа на субсидиарността. Бяха правени и други критики, които напълно не споделям и фактът, че всъщност няма никаква економическа полза от направеното предложение. Ми, може би нещо аз не съм разбрала или не стана ясно от превода, но за пореден път повтарям, както казаха и немалко колеги, че независимо от вноса на суровини и че има два начина човек да стане конкретно способен на един все по-глобализиран и все по конкурентно способен пазар. На първо място е намаляване на цената на труда, което не е добър метод. И втората възможност е намаляване на цената на суровините чрез научно-развойна дейност, иноваторство. Това го прави много добре в Европа и данните, е, с които разполагаме ясно показва, че ще има економически облаги от пакета с кръговата економика. Облага ще има не само за околната среда, но и за економиката, че разработва един модел, който в по-голяма степен е, залага на качеството на производството. Изминали сме половината път от работата си, чака ни още много чакат ни още много усилия, докато в Сянги са наясно с този факт. Трябва да постигнем още значителен напредък, но като цяло мисля, че работим в много добър дух на сътрудничество и, и крайният резултат от работата ни ще зависи от усилията, които полагат всички. Всички трябва да положим много усилия и то в много ограничен период от време. Просто се надяваме и съвета да последва нашия пример и да се стреми към а, възможно най-бързо и успешно приключване на преговорите. Благодаря ви. Благодаря на докладчика за интересната работа, ко... добра работа, която е свършила. Мисля, че можем да приключим днешното заседание до тук. Благодаря на всички ви за полезните коментари и за участието ви в днешното заседание.